Разбирам, че можем да започнем. Ако нямате нищо против, ще започнем заседанието преди обедната почивка. Започнах да ви представям четвърта точка от дневния ред. Това е моето съобщение. Сега ще приключа с тази точка. Ще ви информирам за взетите вчера решения от координаторите по време на срещата от снощи. Вече ви информирах за Фонда за солидарност. Освен това обсъдихме и въпроса за незаконодателните становища. Координаторите решиха да съставят становище за доклади за, наш, за инициативите на различните комисии. Комисията за околна среда, безопасността на храните, Бялата книга за адаптирането към изменението на климата и координаторите решиха социалистите и демократите да изготвят това становище. След това се споразумяхме, координаторите се споразумяха да работят по общностния подход – за природните бедствия и промишлените аварии. Бе проявен интерес от АЛДЕ и това е свързано с друго становище, което АЛДЕ също а, би искал да подготви, така че изчакваме а, да решат кое от двете становища ще подготвят, но такова, такова становище, такъв доклад ще има. Що се отнася за Комисията по селско стопанство, има становище за изоставащите райони. НП ще го подготви. И Комисията по транспорт и туризъм и устойчиво бъдеще за транспорта отново се сблъска с една неяснота. И политическите групи бяха доста, които заявиха интерес, така че ще изчакаме окончателното решение и ще видим коя политическа група ще подготви това становище. По докладите за инициативите, координаторите се споразумяха за списък с предложения и решиха за изготвянето на следните доклади. Доклада за регионалната конкурентоспособност и заетостта и програмите за справяне с економическата криза и структурните промени ще бъде изготвени от НП за постигане на сближаване в Европейския съюз за устойчиво развитие, конкурентоспособност, глобален аспект и докладите за изпълнението, така че НП има два доклада по инициативите една по изпълнението свързана с Европейския регионален фонд и програмата за научно-развойна дейност. Социалистите и демократите предложиха два доклада на предък по целите и за Балтийския регион. АЛДЕ все още се колебаят между два доклада или стратегията за борба срещу природните бедствия и доброто управление – на регионалната политика на ЕСЕ. Изчакваме окончателното решение на колегите за това, кой доклад в крайна сметка ще подготвят. Зелените избраха прозрачност в регионалната политика и финансирането. Координаторите решиха в бъдеще да обсъждат още един доклад, предложен от Зелените, за новите показатели за измерване на социоекономическото положение на регионите и идентифициране на недостатъците. Що се отнася до изследванията, ние се разбрахме групите в най-кратки срокове да изпратят своите предложения за делегациите през 2010 година, които трябва да бъдат изпратени на секретарията през ноември преди заседанието на а, Реджи и а, да се подготвят за това заседание. Ако нямате възражения, тези предложения можем да ги приемем и изчакваме някои от колегите за окончателното им решение в кратки срокове. С тази точка от дневния ред приключихме. Преминаваме сега към пета точка от дневния ред. А, именно Ели Рой е тук. Става дума за намалените ставки на акцизите в Мадейра и Азорите. Докладчика предлагала размяна на становища днес. Това е доста противоречиво предложение. И групата на НП предложи на председателя това досие да го разгледаме по линия на упростената процедура без изменения. Ако нямате възражения, можем да пристъпим към него според тази процедура. Искам да питам Елиоро дали би искал да вземе думата. Да, euh, благодаря ви, госпожо председател. Съгласен съм за опростената процедура. Няколко думи само ще кажа да представя доклада. Производството на ром, е, ликьор и спиртни напитки е много важна дейност Мадейна, Мадейра, Азорите и на Антилските острови, както и на остров Реюнион. И смятаме, че предлаганата мярка трябва да бъде продължена, така че да се гарантира устойчиво развитие на този сектор и за да се запази инструмент, който дава възможност да се компенсира а, високите цени на спиртни напитки, които не се произвеждат а, там. Смятам, че наистина е важно да се приеме тази мярка. Именно затова, след консултации с колегите от Португалия, от Мадера и от Азорите, а, поискахме наистина да бъде а, приета тази мярка по а, упростената процедура. Именно за това, драги колеги, ви моля да подкрепите доклада. Ако колегите от тези региони желаят да се изкажат, португалските колеги, ако желаят да се изкажат, би било интересно да чуем и тях. Това имах да кажа, госпожо председател. Господин Тексейра. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко бих искал да благодаря на господин Ларов <clears throat> за работата му по темата и вниманието, което й отдели, искам накратко да кажа следното. Това предложение е особено интересно за региона на Мадейра и Азорските острови и е важно то да бъде приложено колкото може по-рано. Става въпрос да се продължи един регламент от 2002 година за намаляване на ставката на акцизите за ликьорите и спирните <clears throat> напитки с местен происход. През 2008 година на този регламент изтече и ние решихме, че новия ще има обратна сила. Искам да подчертая, че съществуват редица задължения за производителите и трябва да се отчете географското положение на тази зона. Това са острови, предприятията, сестни с, стопанства са с малка площ, и, и потреблението не е голямо, така че това е голям недостатък за производството. И тези неблагоприятни обстоятелства могат да се отрезат върху дейността на производителите новото предложение не трябва да се изменя и подкрепям позоваването на член 47 от регламента за упростена процедура. Ако сте съгласна, искам това предлож... настоявам това предложение да бъде прието без изменение, за да може да бъде гласувано на 22 октомври 2009 година в пленарна зала. Благодаря. Виждам, че приемаме това с единодушие. Извинете. Госпожо председател, аз искам да подкрепя от името на партията на социалистите и демократите позоваването на използването на упростената процедура. Това предложение е много важно за Азорските острови. То ще има голям ефект върху местните производители и ще им позволи да продължат дейността си. За това ние настояваме то да бъде прието така, както е. Някой друг иска ли думата? Не приемаме. и Изпращаме този доклад в пленарна зала. Минаваме сега към 12-та точка. това е положението, при което докладчика е помолял да бъде с нас днес. Имаме проекто становище от ноември и вероятно декември ще гласуваме, но днес Бих искала да поканя госпожа Дели да вземе думата. Ще бъда. Надявам се, че ще сте кратка. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Европейската комисия е, е решила 2011 година да бъде Европейска година на доброволчеството и е, всъщност това е в резултат на декларацията на парламента от септември 2008 година е, относно 2011 е, година като Европейска година доброволчеството. Целта е да се подкрепи обмяна на добри практики, действията, сътрудничеството и участието на гражданското общество за осигуряване на благоприятни условия за доброволчество. Комисията вижда в доброволчеството активен израз на гражданско участие, подсилва нашите общи европейски ценности. Така се насърчават основни ценности, гражданско съзнание, закрил, недискриминация и тази дейност играе активна роля в много сфери здравоопазване, спорт, култура, политика за развитие, равенство между мъжете и жените, външни отношения и така нататък. Доброволчеството може да допринесе за хармоничното развитие на нашите общества. Четири са основните цели, е, които фигурят в предложението е, за е, решение. Създаване на благоприятни условия за развитие на доброволчеството в Европейския съюз, осигуряване на средства на организациите на доброволци, подобряване на качеството на доброволчеството, признаване на тези дейности и привличане на общественото мнение, на засилване на приемането на тази дейност. Включени са инициативи, организирани на всички административни общности, национални, и регионални и местни нива. Европейската година на доброволчеството 2011 година ще разполага с бюджет от 6 милиона евро. Комисията предлага още 2 милиона евро за осъществяване на подготовителна дейност които да бъдат записани в предварителния проекто бюджет за 2010 година. Всички цели на доброволчеството са благородни и то допринася за развитие на всички ценности, няма економически характер, но извън въпроса със средствата, освен тези 6 милиона средства, които са недостатъчни, а Европейската година трябва да бъде, да даде повод за утвърждаване на някои основни съществени принципи, които не са достатъчно прецизирани в текста, който предлагаме на комисията. Какво се разбира под доброволчество? трябва да се е, доизясни, да се прецизира статута на доброволеца и това понятие не трябва да се обвързва с извършване на някаква дейност срещу възнаграждение или на публична дейност. Така че тези две понятия трябва да бъдат предефинирани. Освен това, Европейската година на доброволчеството трябва да даде повод да се гарантира закрилата а, трудовата сфера и в социалната сфера на доброволците, защото много от тях са застрашени. Това трябва да бъде включено в професионален и жизнен проект. Важно е да бъде, да получи признание тази дейност а също така и да получи своите професионални измерения. Друга мярка би била улесняване на достъпа на доброволски организации до устойчиво и трайно финансиране без голяма административна тежест. Също така трябва да се гарантира борба срещу всички форми на дискриминация. Някои в някои държави са изключени е, доброволци от трети страни, които не са членки на Европейския съюз. И би трябвало всяка държава, е, всеки гражданин държава членка, независимо от е, статута си, да може да се отдава на доброволска дейност. Предимно в сферите с нетърговска цел – където трябва да се развиват и практики, а, емоция на а, мира, признаване на а, солидарността в економическата сфера. И всички тези елементи трябва ясно да бъдат посочени в текста. Европейската година трябва да се проведе в партньорство с организациите на доброволци, т.е. да се гарантира стабилни а, а, институционални рамки. Можем да предложим също така а, да се предвиди специфична а, категория на а, този труд в статистическата област, да се включи труда на доброволците в тези отчети. Така че взимащите решения да отчитат дейността на доброволците при разработване на политиките. Би трябвало също така по повод на Европейската година на доброволчеството да се лансира Европейска харта на доброволците. Разбира се, ние не можем да бъдем удовлетворени само от една единствена година на доброволчеството. И защо да не се приеме датата 5 декември, призната от ООН, като ден на доброволчеството. Освен това, в днешната ситуация на криза, 70 милиона европейци са, се смятат за бедни и за да се стимулира този диалог между поколенията, тук също би донесло и доброволчеството, но естествено борбата срещу социалната изолация не може да лежи на плещите само на доброволците. Европейската година на доброволчество трябва да припомни всички тези ключови въпроси и след 2011 е, година ще дойде след 2010 година, година за борба срещу а, е, бедността и а, е, социалната изолация. Докладчикът беше посочен, определен с нощи, господин Маркус Конлия от НП. И като нов депутат наистина съм щастлива, че мога да изложа, да ви представя този доклад, а е, ще получа от вас много допълнителна информация за, е, по този е, доклад. Благодаря много. Скъпи колеги, има трима колеги заявили желание да вземат думата. Нека повторя още веднъж. Ще имаме пълноценен дебат по този въпрос през ноември, когато становището ще бъде представено. За това ви приканвам днес да се ограничите до конкретни предложения, така че мадам Дели да може да ги отрази. Затова, моля ви, не се впускайте в дълги изказвания, тъй като сме притиснати от времето. Господин Карона, моля. Е, Съвсем накратко ще се възп възползвам от дискусията. Искам да кажа, че колежката Дели много ясно изрази а, ясно и убедително а, заяви темата, а, с, с която трябва да се занимаем. А, да това е важна възможност да 2011 година, за да отдадем значимото на доброволчеството. И не трябва да пропилеем тази възможно. От моя гледна точка смятам, че ще бъде удачно комисията да обмисли е, възможностите максимално да използва тази година и да внимателно да оцени ресурсите, а, с които разполагаме до сега, дали те съответстват на целите, които колежката посочи. Разбира се, а, в по-задълбочената дискусия ще направим и по-конкретни предложения. Господин Кели. Uh, Благодаря, госпожо. И аз ще бъда кратък. Само искам да кажа, че на първо място приветствам тази инициатива на комисията. Искам да приветствам сегашния парламент и Малин Халкин, които а, работи много за Европейската година за доброволчество. Това ще допълни целите на комисията и ако постигнем тези цели, ще постигнем голям напредък през 2011. Доброволчеството, несъмнено, много допринася за социалната економика, въобще за економиката и за възстановяването. И наистина, миналата година в Ирландия бе изготвен доклад от изследвателски институт по доброволчеството и минималните заплати на тези, които са занимават като доброволци е около 3 милиона, което е доста значителна сума в Ирландия. А, трима от 10 европейци работят като доброволци, но 8 от 10 казват, че са готови да го направят. Това е една възможност, която трябва да освоим през 2011, да преодолеем тази пропаст, да създадем възможности за тези, които имат желание да се занимават с доброволческа дейност, да го направят. И мисля, че това можем да го обсъдим по-подробно по-нататък. Така че това е една великолепна възможност. Първо, за да отдадем заслуженото на доброволчеството, Европейският съюз да има повече смисъл за хората по места – и това е нещо, което трябва да приветстваме и ще подобри качеството на живот на хората в цяла Европа. Великолепна възможност. Много се радвам, че сме съпричастни и можем да превърнем това, надявам се, в голям успех през 2011. Благодаря, госпожо председател. Също искам да подкрепя усилията за увеличаване на бюджета по тази линия, тъй като доброволческия сектор е много разнообразен и е много по-трудно да се постигне еднородност, много по- трудно е да се а, осведоми обществеността. Затова и би трябвало да подготвим повече средства в самото начало. Според Лисабонския договор, Европейската година за доброволчество ще бъде уредена не чрез консултация, а чрез съвместно вземане на решения. И въпросът е дали културната комисия трябва да изчака до януари, когато влезе в сила договор. И, не знам дали госпожа Дели знае как стоят нещата към момента. Благодаря. Господин Оро. Благодаря ви, госпожо председател. Напълно споделям заключенията на госпожа Дели и бих искал да направя едно предложение в рамката на дискусията. Доброволчеството често се проявява чрез сдруженията. Поне във Франция е така. И във Франция има много гъста мрежа от сдружения и асоциации. А, правилата на сдруженията са особено строги и а, сложни дори, а, особено ако те ползват а, публични средства. И те наистина са застрашени от сериозно преследване, ако не спазват законовите разпоредби при разходването на тези средства. Така че, дали не бихме могли да помислим за препоръка в рамките на Европейската година на доброволчеството, препоръка която е, се, да е адресира на всички държави членки, които да създадат камери е, на е, този сектор, на гражданския, на сдруженията, по подобие на тези, които съществуват за промишлеността и търговията. И по този начин тези камери биха могли да осигуряват техническа и консултативна помощ бих могъл да доразвия това мое предложение по-нататък. Благодаря много. Има ли други желаящи да вземат думата? Ако ми позволите само да чуем отговора на въпроса зададен от госпожа Катрин Бъргер. И а, ще се върнем на тази дискусия и през ноември. Не ви чух. А, имаме още един желаящ да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Бих искам да поздравя за това прекрасно предложение. Доброволчеството наистина нещо изключително в служба на общността. Е, има едно сериозно културно измерение. И ние това ще позволи да се спестят много пари и да се работи за млади. Аз също съм бил доброволец и а, мисля, че вече имаме една мрежа, която включва хиляди, стотици хиляди, над 100, 100 хиляди членове. И имам... Е, да, тук става, въпрос за правото на труд в Германия, например. Е, видяхте... Е, е, Знаете, знаете за бедствията в Гърция, в Германия, пожарите, за горските пожари, знаете колко доброволци се включват в това. И а, всяко предприятие, което а, примерно а, се лишава от кадри, може да ползва доброволци и това също е един аспект, който не трябва да се а, подценява. Очевидно вече няма желаещи да се изкажат. А, сега давам думата на госпожа Дали за отговор. Ще бъда много кратка. Благодаря ви Мисля, че всичко, което казахте, може да даде материал за дебата. ще отчита всичките ви бележки. Разбира се, бюджета не е достатъчен. Работата на доброволците е много важна. За момента не е много ясно как ще се отрази Лисабонския договор но смятам, че трябва да побързаме да приемем това предложение, защото 2011 утре времето ще мине бързо. Благодаря на всички. Казва председателката, мисля, че с това можем да приключим по точка 12 и да преминем към 13 точка. Наш гост е доктор Фабрицио Барка. Съвсем накратко ще ви уведомя че в контекста на дебята за политиката на сближаване Европейската комисия покани доктор Барка да подготви един независим доклад, в който се прави оценка на <clears throat> политиката <clears throat> на сближаване <clears throat> до днешна дата и се правят някои предложения за бъдещата реформа на политиката. Бяха организирани изслушвания за процеса на подготовка. Има работни документи а, и днес Фабрицио Барка е сред нас. А, а, ние ще изслушаме неговото представене и след това ще имаме размяна на мнение. Господин Барка, давам и думата. Имате достатъчно време, колкото искате време да си направите презентация. Благодаря, госпожо Хубнер. За мен е чест а, да ме слушат демократично избраните представители на тази институция в Европа. Това е един орган, който може да изиграе решаваща роля при реформата на кохезионната политика. Кохезионната политика, според заключенията в този доклад, се нуждае от реформа. Сега, говоря на английски, тъй като доклада е съставен на английски, ще ми е по-лесно. А, мога да започна така или иначе. Има проблем с техниката. Всъщност, Единственото заглавие от интерес бе първото и аз съм го нарекал обратно към първоисточника. Някой може да каже, че това е нещо ново, обаче аз казвам обратно към първоисточника. Договорът на Европейския съюз предвижда задължение на съюза индиректно да преследва хармоничното развитие, като отчита а, проектирането на която и да било политика. Вие по-добре от мен знаете, че политиката за сближаване бе подсилена през 70-те и 80-те години с цел и тук цитирам Джордж Томсън, той е направил тази презентация през 73-та, че няма причина да се съмняваме в общата воля на всички да подпомогнат по-доброто състояние на своите народи. И също така да бъдат заделени ресурси, които да се освояват по-добре. Това всъщност е економическа цел. Това означава ефективност и конкурентоспособност. Но освен това продължава той, трябва да преодолеем пропаста в стандарта на живота. Тоест, а, тук той включва социалното приобщаване и така нататък. Така че от самото начало става дума за економически и социални аспекти, за ефективност и равнопоставеност. Защо ви казвам такива очевидни неща? Защото това се превърна в една доста противоречива концепция. Става дума, че има се растящо неразбиране на кохезионната политика. И това превратно тълкуване пречи на нейното ефективно прилагане. Кохезионната политика често се бърка като с средство за финансиране между държавите и регионите само за прехвърляне на средства. Ако това беше целта на кохезионната политика в доклада се казва, то тогава не бива да прилагаме тази политика, да използваме уравнителен механизъм или квазифедерална структура или нещо подобно. А, сега, само да прехвърляме безусловно средствата. Изключително упростя, по упростен начин. Защо не? Защото политиката за сближаване не цели само прехвърляне на средство, тя цели развитие. А политиката за развитие би следвало да търси равнопоставеност, ефективност, освояване на средства и социално преобщаване чрез предоставянето на, държавна на услуги и стоки. Защо тогава е необходима на Европейския съюз такава политика за развитие? Моля да ме извините, че говоря очевидни неща, но много критика беше отправена и няма консенсус по отношение на политиката. Това пречи на нейното ефективно прилагане. В този доклад се прави едно изследване на други държави, на САЩ. А, а, когато имаме единен пазар на труда, този пазар не може да се развива без политика за развитие, за да могат гражданите да извличат ползи от пазара и също така да се справят с рисковете на пазара. Нещата са много простички, това е ясно и а, това е а, заявено още от а, основателите а, европейските граждани ще обвиняват Европейския съюз, когато има провали и те го правят. Те ще се противопоставят на мобилността на работната ръка, те ще се противопоставят на глобализацията. И ако Европейския съюз не се възползва от рисковете, не, от, от възможностите и не се справя с рисковете, е, ще има противопоставяне на глобализацията. Нека да видим какво се случва в САЩ, е, как се разработва техния бюджет. Разработва се една политика, която е много сходна с това, което имаме, просто три половина пъти по-голям от е, а, нашия. Това е политика за развитие с същите идеи, жилищно настаняване, мерки за социална намес, конкурентоспособност, подпомагане на фирмите, околна среда. Тогава обаче въпросът е а, каква трябва да бъде тази политика за развитие. При да премина към практическите въпроси. Коя политика е подходяща за Европейския съюз? Има два модела. И тези модели е, ще съществуват докато тече вашата дискусия. Имаме федералния модел и модела по места. Федералния модел е един модел, при който се създава едно федерално равнище или полуфедерално равнище. Е, имаме е, средства за транспорт, иновация, изменение на климата, социално преобщаване, заетост, гъвкаво справедливост на пазара на труда и сигурност. Имаме федерален орган, това е Комисията в Европейския съюз, която се справя с проектите. Това е един от начините. Има и втори начин по места. Това е всъщност многосекторен а, фонд, който разпределя средствата по регионите, държавите, а, членки по линията на договарянето. По този начин тази безвъзмезна помощ а, е, не е безусловна, а трябва да бъдат спазвани определени принципи. Това е този а, модел. В Штатите са избрали първия, ние в Европейския съюз сме избрали втория модел, поред причини. А, доклада подчертава дебело, че а, ние а, предпочитаме този а, модел, защото това е най-добрият начин. А, теорията за развитие, която нямам време тук да ви развивам, но а, теорията за економическото развитие през последните 20 години преминава постепенно към втория модел и загърбва първия. Това са полуките, извлечени от Световната банка, Международния валутен фонд, а, Организацията за сътрудничество и развитие в Европа, по линия на регионалната политика, и много силно се подчертава, че единственият начин да се прилага политика, която отчита предпочитанията и знанията на хората, които живеят по места, е не чрез а, вземане на решение отгоре надолу, а избягване, както казва един мой американски приятел от Федералния резерв, избягва се модела на един размер за всички. Така че това е економическата теория. Но има и друго нещо. Политикономиката. И това е другата причина Европейския съюз да загърби секто, секторния модел и да избере другия модел. Защото този секторен модел е неприложим, а, нежизнеспособен в Европа. Вторият модел е единствен, който е съвместим с а, легитимността на ограничената демокрация в Европа. Нямаме институции на най-високо равнище, които са легитимни а, на нашата територия, на територията на държавите членки нямаме такава агенция, която да определи политиката а, може да се случи след 150 години, но в момента е неосъществимо а, това не е в съответствие с националните въжделения на държавите членки. Единствен начин да имаме политика за развитие е модела, при който регионите, държавите членки имат властта да а, разработват политиките, а пък Европейския съюз предоставя принципите. И има един последен важен а, въпрос Дебата за кохезионната политика често опира до това, че всичко е му устаряло. Трябва да модернизираме нещата. И ето ви списък с причини. Не искам сега да се занимавам с тях. Ще се върна на този списък, ако желаете. Само ще ви ги изчета. Защо днес трябва да подновим усилията за по-ефективна политика? за сближаване. Първо, защото европейските граждани днес не са съвсем наясно за резултатите от тази политика. Така че те не се чувстват, както Джордж Томсън казва се, че има имат причина да се съмняват в общата воля, в тази единна воля. Всеки път, когато гласуват или не гласуват. Така че политиката за сближаване днес не се възприема като нещо достатъчно мощно, за да гарантира резултати. На второ място има превратно тълкуване и представа и това трябва да се поправи. На трето място имаме финансовата криза, която изисква а, обновени а, по-мощни усилия. И ние трябва да сме сигурни, че а, ще постигнем резултати с по-малко. И освен това, кризата провокира, причинява корекции по региони на промишлената база. Предприятията навсякъде трябва да а, се променят и да бъдат намерени нови пазарни инструменти. И сега ще мина към последното, преди да ви обясня как можем да променим всичко това. Сравнено с преди няколко години, Въпросът за изграждането на Европа на хората отново застава на дневен ред. Ако видим дневния ред на председателя Барозо, който получи мнозинството от гласовете, той говори за равнопоставеност на европейските граждани. Това да го превърнем в реалност. Или пък да могат те да използват своите права по същия начин, по който използват своите национални права. Това е едно обещание, едно очакване, което трябва да се осъществи. За това ни трябва политика за развитие. Единствената осъществима политика за развитие е именно тази политика, основана по места. Възниква обаче и въпроса, че трябва да укрепим тази политика. И след като доклада прави анализ след този обстоен дебат, както каза госпожа председателщата, над 40 лица, представители от държави, членки, региони, от комисията участваха в този дебат. И те стигнаха до заключението, че тази политика трябва да има два стълба, два крака – а, трябва да има една по-видима постановка за политиката, трябва да е много по-ясна, да е ясно, че това е политика за развитие, трябва ясно да се каже, че тази политика трябва да има двояка цел, а, разграничими, но две. Не една, а две. Ефективност и равнопоставяне, социално преобщаване и намаляване на неосвояването на капацитета. Има и социално измерение, там има една котика, няма да ви я разяснявам но ще се радвам да се върна на тази тема за социалното измерение. Защо това социално измерение на кохезионната политика е толкова важно? Обаче, нека продължим напред към а, втория стълб на тази политика. А, този доклад е доста сложен, има много подробности по него, но той е, е прагматичен, има практически съвети и предложения и той се съдържа в а, тази графика сърцевината на реформата е именно в този кръг. Обаче има още две съставки, които са необходими. Това са двете кръгчета отдолу, е, двете елипси. И това трябва да се промени, така че ключовите думи са съсредоточаване върху основните приоритети, договори, които са ориентирани към резултати и мобилизиране и обучение. За да могат тези промени наистина да се случат, трябва да укрепим комисията и трябва да укрепим политическата система за взаимен контрол чрез съвета. За да може всичко това да сработи, трябва да преразгледаме системата за договаряне. Накратко ще се спра на това и след това ще ви дам възможност да задавате въпроси. И така, концентрация, съсредоточавани две трети според доклада от всички средства по кохезионната политика не бива да се съсрещават върху повече от 2-3 приоритета. Т.е. трябва да има една значителна концентрация а, защото в крайна сметка всякакви а, е, възможности по договаряне, предоговаряне могат да бъдат изпълнени, защото Лисабонската стратегия е толкова обхватна. А тук говорим само за няколко основни приоритета. Според доклада, технократите не могат да предлагат такива приоритети. Това е въпрос на политически дебат. Така че ние предлагаме да се проведе дебат и нашето предложение а, да има една цел иновации, ефективност. Има цяла глава посветена за това. Обяснява се защо иновацията трябва да е приоритет. И второто да се адаптираме към изменението на климата. Не преодоляване на изменението на климата, т.е. да се погрижим за последиците това е по отношение на ефективността. Що се отнася по, за равнопоставеността и социалното измерение, ние предлагаме да приоритетите да са миграция, което не означава само услуги за хора, които мигрират, но услуги за хора в райони, към които се насочват мигранти и райони, от които има много голяма миграция. Тоест да се справим с въпроса за качеството, за стандарта на живота, е, които така или иначе са повлияни от миграцията и вие много по-добре от мен знаете, че в е, е, основата на дискусиите стои въпроса и за децата и а, има и други варианти. Разбира се, предложенията могат да бъдат много повече. Не, не ми е работа аз да предлагам, но а, корекция на уменията и застаряването на населението. Така че не си избирайте един сектор, да речем транспорт, образование. Нека не а, подбираме стимули за предприятия. Нека подберем въпроси, които имат отношение към европейските граждани и да съсредоточим политиката върху тези въпроси, които трябва да бъдат решени. Това е първото предложение. Второто предложение е свързано с, договорите. Същината на тази а, политика е конфликта между субсидиарността и условността а, има известно напрежение между тези два термина. А, ако няма достатъчно субсидиарност, политиката става безсмислена. Тоест, а, хората не могат да а, отразяват своите предпочитания. Ако има твърде много субсидиарност, ние в крайна а, сметка а, има много области, в които няма да има правила и европейските принципи ще потънат. Така че от една страна трябва да имаме европейските принципи, а от друга страна трябва да имаме едно същинско мобилизиране на ресурсите. Това става чрез договаряне. Възлагане на договори, е, стратегическа рамка, оперативни програми. Днес договорът всъщност обременява държавите членки с е, купища процедурни изисквания. А на страните трябва да им се даде по-голяма свобода да решават самостоятелно как да работят, а те трябва да поемат задължения по тези договори. За две неща. След като са избрали въпроса за миграцията, трябва да кажат какви резултати целят резултата може да е примерно децата на мигрантите в градските райони, където има голяма миграция, качеството на образованието да спада, да се подобри качеството на грамотността на децата от тези среди и така нататък. Това са едни съвършенно конкретни цели. Така се прави по всички други политики и тази политика а, се опитва да постигне това, но не успява, защото не ги обсъждаме тези неща. Не знаем какви са резултатите, нямаме измерителите и не ги обсъждаме. Както казах, госпожо председател, а, тъй като аз отговарям за тази политика в моята държава, в Мезоджорно, съм чувал слухове за това колко е ефективна тази политика. Аз съм готов да го обсъждам това. И това не е грешка на Европейския парламент. Просто има една система, някой отговаря за политиката и никога не го канят, никога не го канят този човек да обсъжда действителната ефективност на политиката. И след критиките беше изпратено и писмо до горната камера на парламент. Та, да. на първо място трябва да имаме цели и на второ място в договора трябва да има институционализация. Какво имам предвид? Трябва много внимателно да подходим тук. Не комисията трябва да каже на държавата или региона какви институции да изгражда, иначе ние нарушаваме принципа на субсидиарност. Но това не означава, че въобще няма да имаме принципи или правила, да, да вземем образованието. Всички знаем, че образователната система, ако няма добра система за оценка на компетенциите, за назначаване на добри учители, е, причини да плащаме, няма смисъл въобще да харчим каквото и да било за образователната система. Така че комисията трябва да е овластена да гарантира, че всички тези принципи, които са изписани на една страничка и половина, а, за да постигнем повече консенсус, а, а, трябва да изразходваме едва тогава средствата. Така че, когато това стане ясно, ще стане ясно на а, всички участници в каква посока върви държавата, в правилната или погрешната, дали изпълняваме целите. Една държава, която не постига резултатите, а, трябва да даде обяснение защо не върви в правилната посока. А това обяснение, а, ако е неудовлетворено на комисията, тя може да предприеме нещо и санкции ще последват, ако не се съобразяват с съветите на комисията. Излизам сега от това кръгче и минавам към мобилизирането на действащите лица. Много е хубаво да концентрираме ресурсите, много е хубаво да имаме по-добро качество на договорите, но ако не мобилизираме хората по места, тази политика ще увисне. За това трябва да се върнат някакви средства на комисията, един малък процент за да се подобри това, което е правено през последните години, а именно експериментирането, иновациите. Това не изисква кой знае колко пари, но, но са необходими някакви средства. И второто предложение, свързано с оценката, казах тук, че можем да изразходваме твърде много а, средства, за да разработваме някакви иконометрични а, а, изследвания и формули, но има много простички методи. Аз съм статистик. Отдавна не съм се занимавала с статистиката, вече и сам не се разбирам. А, но не искаме да четем такива оценки, които са като черна котия и нищо да не разбираме и казваме политиката е много ефективна или политиката въобще не е ефективна, това нищо не ни говори. Но си има технология за това. Има система за оценка на отражението от проектите и можем да приложим тази методика по простичък начин. Ще кажем – ето тук имаме една група от хора или бенефициери, група фирми, тук имаме едни и други бенефициери, които не са обучени, а пък тези са обучени. Методологията е много простичка. Тя е разработена извън политиката на сближаване. Някои могат да кажат, добре, тази методика не можем да я прилагаме спрямо всичко, но нека се пак да я приложим. И това, което е важно, и това съм го установил от практиката, от работата ми в комисията, а, аз провеждах освен оценката и много дискусии. Така че 7 години по-късно ние ще знаем дали е постигнато нещо. Но това има и дисциплиниращ ефект, защото тези, които разработват програмите и проектите, знаят, че те трябва да отговарят на прости въпроси. Какви са ви целите? Какво а, преследвате, а не само да се изразходват средства, да се изграждат мрежи. Трябва да знаем каква е конкретната полза за крайния бенефициер. Ето стигнах до края всичко това са едни технократски предложения, ако не предприемем последните две стъпки. Да укрепим комисията, да укрепим генералните дирекции, които отговарят за това. Ако съсредоточим средствата върху приоритети като миграцията, държавите членки и регионите трябва да знаят, че а, в Брюксел има двама-трима души, които работят по това. Как? Те трябва да знаят, че има 21 души, които работят. Това са най-добрите хора, които работят по линия на миграцията, разбират нещата, могат да помагат. Аз съм работил с комисията. А, разбира се, всички защитаваме национални интереси, но крайна сметка казваме, този човек е прав. Ако той не е силна лично, ще кажем, а той нищо не разбира. Затова трябва силен човек и много по тясна връзка между Генерална дирекция за регионално развитие и заетостта и съответните сектори. И на последно място да имаме една много добра система за взаимен контрол – това се съдържа в предложението. Предлага се да се засили дебата в комисията, да може комисията да пристигне в една държава и да каже, вие имате еди какви си институции. Или вашите ви оставим на изчакване една година, да видим можете ли да си изградите институциите. Така че това увеличава по сила възможността а, за използване на самопреценката, на самоинициативата. В тази ситуация ще имаме ясни цели, ясни задачи. Европейския парламент, съвета ще могат да кажат тази страна върви в правилната посока или не, не постига собствените си цели, а не нечи други цели – така че ние предлагаме съвета за регионална политика да се опита да се възползва от новия член 275, което дава възможност на парламента да изготвя доклад за оценката, за годишни доклади по изпълнението и постигнатия напредък по кохезионната политика и това да бъде неделима част от този член 275. И това ще позволи да се провеждат и дискусии в а, такива органи, като а, вашия и за нередности, и за спазване на срокове. И сега стигнах до последния слайд. Както във всяко предложение, тук имаме и а, график, но нека само да наблегна на едно нещо. Очевидно, трябва да започнем незабавно. 2010 година. Нямаме време за такава реформа. Ако искаме да осъществим, нямаме време за бавене. Трябва да проведем много наситени разговори, да си изберем приоритетите. Те не трябва да се предлагат от технократите, а чрез дискусии да се родят в дискусия между държавите членки. И стигаме до окончателното а, споразумение. Вие по-добре от мен знаете, че най-напред трябва да се споразумеем за средствата, 6 месеца или 9 месеца по-късно ще се постигне съгласие по целите. И е, някой, който идва от Марс, едва ли ще разбере как тези хора първо са се разбрали как ще разпределят средствата и едва тогава са решили как да ги изразходват тези средства, по какви а, е, договори. Очевидно, че тези дейности трябва да се осъществяват едновременно, да преодолеем а, нашата а, собствена себичност. А, така че да си развържем ръцете и а, доста добра работа бе свършена по а, целите, после бяха приети регламентите, но както ви казах, това не е работа на технократите, това изисква компромиси на високо политическо равнище, защото вие имате много важна роля да изиграете в такъв един а, момент. Благодаря. Благодаря ви много. Сега ви приканвам да направите коментари, да зададете въпроси. Може би най-удачно ще бъде да групираме въпросите по няколко. Благодаря ви. Радвам се, че е, най-после казахте тук редица истини. Е, бяхте пределно ясен. Да, ние сме направили грешки през последните пет години и вие заклемявате нещо, което аз винаги съм заклемявала, именно е, предварителното назначаване или определяне е, на проектите, е, ние загубихме цели 5 години. Тази политика е обвързва политиката на сближаване с секторната политика и ние изпатихме от това. Всички региони, които не можаха да постигнат напредък през това време, го дължат именно на този факт. Тази е, политика на предварително определене беше възприета малко през главата на парламента. Dass die Kommission е, da zu schwach war. Und ich finde das ganz. <laughs> Комисията може би наистина е била в слаба позиция, както казахте. И вие искате да се върнем към една политика, която известно време от, беше отхвърлена. Бяха правени опити и а, беше а, добре да се извлекат полуките от а, тях. Трудностите, с които се сблъсквахме, не бяха кой знае колко големи. Но тогава инициативите се подкрепяха от заинтересованите страни. И въпреки това, тази политика, включваща тези инициативи, беше отхвърлена. И вие сега във вашия доклад казвате, че това е била грешка. Ние много добре знаем кои бяха недостатъците на механизма беше прекалено бюрократичен. времето бремето беше голямо, но общностните инициативи между регионите бяха много добро начинание и трябва да продължим в тази посока. Защото тези инициативи се осъществяваха на децентрализирано равнище. Знаем, че държавите членки не са много ентусиазирани. Някои от тях не използваха предоставените им възможности. И не използваха средствата отпускани от фонда. Благодаря ви за този доклад. Аз съм от хората, които от години, 20 години се интересуват от регионалната политика и бих искала да се върнем към основните принципи и именно хората на терена, на място да определят проектите, а не те да се определят предварително някъде през главите им и да минаваме през правителствата. Надявам се, че най-после ще извлечем пук, пулка от направените грешки и няма отново да залитнем в бюрокрация, както през последните години, които показаха грешките на политиката. Госпожа Крелка. Питам се дали е едно и също изложение сме чули с госпожа Шротер. А също е, белязах много положителни неща в този доклад, но очевидно не съм чула същото, което е чула Елизабет. Все пак имам няколко въпроса. Доколкото ви разбрах, господин Барка, вие казахте, че трябва е, да се концентрираме върху е, малък брой приоритети, но трябва първо да ги определим което пък означава, че вие се отдалечавате от факта в бъдеще. Голяма част от средствата в транспортни инфраструктури, предназначени за всъщност голяма част от кредитите ще е, бъде насочена именно в тази сфера. Правило ли съм ви разбрала? Знаете, че по този въпрос има истинска битка между държавите членки. И има нещо, което не е ясно за мен до край. В е, Лисабонския договор имаме третия стълб на е, сближаването. Третия стълб на сближаването е териториалното сближаване – което е залегнало в договора. Как виждате вие е, нещата? Как, е, какво отражение ще намери това в изменението на е, политиката на сближаване? При сегашните критерии, ако продължим да ги прилагаме, по-малко 75% по цел едно, след това цел втора и така нататък, ако приложим сегашните критерии в този им вид, всъщност нито една от държавите в Европа няма да допустима по цел едно. И всъщност тези региони по член по цел едно всъщност няма да има изобщо кредити а, в тази сфера. Това ли, е, така ли виждате вие нещата? Споделяте ли подобно виждане? На трето място, когато говорим за а, социално сближаване и политика на сближаване, тези три фонда не са единствените е, Фонда за развитие на селските райони всъщност е част и то значителна от политиката на сближаване. Е, съгласен ли сте е, тази част да бъде включена в кохезионните фондове или предпочитате сегашната формулировка? Благодаря ви, госпожо председател. Този доклад е безкрайно интересен. Имах възможност да го прехвърля предварително. но Аз също, очевидно, не съм чул същото, което е чула госпожа Шроттер. Доколкото разбирам и маркинга е много добър метод при който средствата от данакоплаците не се разхищават. Има я. Знаем за какво са предназначени парите. Провеждаме търгове, конкурси и добрите проекти могат да получат финансиране. Това за нас е гаранция, че инвестициите са направени в подходящия проект. А вие говорите за структурна политика, за пазарна економика. Отваряне на граници. Да, това е нещо добро, но как? Е, но какво е вашето виждане? А да речем, един германец предпочита да си купи Фиат, а италянец, който иска да си купи БМВ, просто защото а, тези автомобили им харесват, какъв е проблемът? Да се инвестира в инфраструктурите, в образованието, в изследователската дейност. Не смятам, че тази е, политика се е провалила. Напротив, такво обратното. Ние видяхме резултатите от Кохезионния фонд, видяхме и, че разходите оказват въздействие и върху държавите, които участват в а, тези вноски. Струва ми се, че забравяте и основните инструменти за развитие на способността и тяхното постоянно действие. Може би не съм разбрал правилно. Имам усещането, че вие се насочвате в една посока, която ми се струва доста опасна. И не смятам, че бъдещето на Кохезионния фонд е именно в тази посока, която вие очертахте. И последния елемент, е, разбирам, че поддържате критерия, свързан с БВП, за определене на силата или слабостта на даден регион. Това е правилен критерий, според мен. Но си задам следния въпрос. Какво е, разбирате под е, съвети, или т.е. съвет тази политика, за тази политика може би ще трябва да се създаде още една допълнителна структура, която да се занимава с политиката на сближаване. Може би тогава би трябвало да се определят нови насоки, които да обосноват, да бъдат основания за създаването на тази нова структура. Смятам, че не можем така с пренебрежение да отхвърлим всичко, което е направено в миналото и е дало добри резултати. Господин Барка, бихте ли отговорили сега на зададените въпроси? The... Смятам, че а, това, което стана, е, че ние, ние държавите членки, може би не успяхме да извадим на преден план положителния опит на някои об, е, общностни инициативи, които трябваше да бъдат изведени светлината на прожектора. Просто е, пропиляхме много от наученето и се бюрократизирахме отчасти, защото имаше опит да се а, отслаби комисията по политически причини и, и второ, защото ние не успяхме да запазим степента на мобилизация на местните общности, докато се опитвахме да концентрираме, да съсредоточим тези поли, политики върху няколко приоритета и това беше необходимо. Ние говорим за европейска политика, но ако не постигнем критична маса финансови средства в няколко области, европейските граждани няма да видят разликата има значение дали финансираме е, добри или лоши неща, но как Европейския съюз допринася за решаването на проблемите, които самия той създава. Ако се върнем към първоисточниците, ще, ще видим, че е, в началото инициативите е, е, бяха добри, но ние трябваше наистина да ги поставим на централно място по а, конкретните въпроси, например транспорта. За много държави членки това е една съществена обществена услуга. При презентацията на доклада транспорът може да се види в различни области, но това е една от необходимите услуги за решаване на други проблеми. Например, за да подобрим иновациите, трябва да подобрим транспортните връзки между научно-изследователските и промишлените центри. Същото въжи за, за решаване на проблема с миграцията или с застаряването вие, ние знаем, че има възрастни хора, които са изолирани, отдалечени. Така че много често транспорта е средство за постигане на цели. Но в доклада не се предлагат 100% от средствата да се съсредоточат, а само 6%. Така че всяка една а, а, страна ще има свободата да финансира всички останали приоритети. Има някои задължения за две трети от ресурсите, но останалите са свободни. Има и друг аспект. След внимателен прочет на Зелената книга, и териториалните е, аспекти, има, ние знаем, че има най-различни значения на една дума, но ще бъда искрен с вас. Прави сте. А, всъщност идеята е да, да, региона да не се възприема само като административна единица. Но ние преди да стартираме политиката не знаем какво точно е един регион. Един регион е един проект всъщност. Вие лансирате една политика, участниците реагират, обединяват се около един добър проект, сътрудничат си, постигат резултати. Въпросът ви е доста деликатен. А ако добре съм го разбрал е, защо доклад, който призовава за промяна на референциите, а, а, не е, е набляга на регионите. Всъщност, в доклада ние не търсим търсим всъщност политически и економически консенсус, за да намерим най-добрите критерии за избор на един проект, най-добрия проект. Ние трябва да се опитваме да намерим нови мерки, като защото много често държавите членки се борят за пари без да имат някаква концепция. И всъщност ние казваме, нека да остане нещата разпределянето както е сега, но да, да оставим 75% е, прак. Това обаче не води някакви особени последствия. Всъщност, предложението да не сменяме сегашното разпределяне на средствата. Даже в доклада се предлага да то да, да, се, да се върне, да се върне така, както било първоначално. А за социалния фонд се предлага той да се смеси, да се слее с Фонда за регионално развитие. но може това да създаде повече проблеми. Трябва да разсъждаваме прагматично. Една от основните критики към политиката на сближаване е къде, че, това, че не виждаме къде отиват парите на дънакоплаците. И през, ня, през последните години прекалено много се набляга на някои въпроси за нередности и така нататък, които са важни, но това обаче не ни говори как стоят нещата с благосостоянието на самите хора. Ако ние трябва да знаем дали постигаме резултати. Ние, ако следим дали парите са правилно разходвани, не виждаме какви са резултатите. И затова предложението е да се направи едно голямо усилие. В доклада не се казва, че политиката не дава резултати, а че ние не ги познаваме, знаем ги сам, не ги познаваме като качество. Има някои области, като иновациите, е, където има проучвания през последните 5 години, и които доказват, че има резултати. И точно такива всъщност проучвания се предлагат в доклада и в другите области. До сега имаме някакви резултати, резултати, но са ни необходими повече модели е, за да е, да видим каква е ситуацията, да, да направим сравнение там, където има такава политика и там, където няма. И когато не знаем какви са нашите резултати, ние не можем да убеждаваме и гражданите в ползите от тази политика. И последната бележка беше изразена загриженост за за, за но за заедостта и пазарите. А, либерализацията на пазара е важна съставна част от Европа и когато говоря за връщане към първоисточниците, ще кажа, че за да има развитие на пазара, трябва да има политика за развитие. Аз го казах в началото, защото понякога пазара оказва такъв натиск на някои региони, че не им дава възможност да оползотворят а, своите знания, да, да прилагат нови технологии и така обратно се оказа пък натиск, който може да а, задуши либерализацията на пазара. За това, за да гарантираме е, ефект от либерализацията, трябва да гарантираме и политика на развитие. Разбира се, трябва да се заделят средства за конкурентно способност, за е, заетост и между другото има един важен доклад за иновациите, който беше публикуван наскоро, Европа все още не е изградила една подробна политика в областта на иновациите, а времено в някои региони има много а, интересни пробра... новаторски про... програми. Всъщност в доклада се предлага да се намери най-добрия начин да се обвърже рамковата програма за авангардни изследвания с регионалните програми, за да може местните знания, местното ноу-хау да се адаптира към най-добрите, най-високите технологии. Всъщност регионите сами настояват да получат тези авангардни е, познания и технологии. Благодаря. Януш. Ян господин Албрихт. Бихме могли да направим заключение какво да се направи, за да помогнем и да засилим Европейската комисия. Тоест, става дума и за причина и за следствие. Ако искаме нещата да вървят, трябва да подсилим Европейската комисия. Това е и класически подход но и не толкова класически подход. Може би има някакво недоразумение. И ще задам един наивен въпрос. Ако искаме хората да живеят по-добре, вътрешният пазар да работи добре, имаме нужда от политика за развитие, иначе пазарът няма добре да функционира. Така че политиката на сближаване е необходима за пазара. Говоря за големия пазар, вътрешния пазар. Но това, което е посочено в договора е, че всъщност политиката на сближаване а, е предназначена да свие различията, да ги намали. Така че има и социален аспект. Но има различни видове различия. Има такива, които биха попречили на правилното функциониране на пазара. И доколкото разбирам за вас, политиката на развитие означава да се намалят е, на различията, а препятствията и препятствията пред правилното функциониране на пазара. Но не всички имат подобно виждане и смятам, че би трябвало да се прецизират нещата. Иначе отново ще се върнем към един много стар дебат по регионалната политика. Доколкото разбирам, вие не желаете такъв дебат по същество върху регионалната политика. Вашият доклад е много интересен. Ние говорим за политика на сближаване, хоризонтална политика на сближаване. Вие говорите по-скоро за отраслова политика на сближаване по отрасли. Той ще има няколко приоритета и тези приоритети ще бъдат определени от държавите членки, и регионите на място. А отделно ще имаме и отраслов подход. Тоест няма да има е, разпределение по географски принцип. А нещо нещата трябва да се осъществяват на място, много отраслов принцип. Що се отнася до прилагането, вие използвате интересни термини, интересни идеи изложихте, говорите за един единствен фонд. Многосекторен един фонд. Това е революционно, бих казал което означава, че всъщност, за да бъдат нещата по-ефективни, се осъществява тази рационализация, този единствен фонд. Но смятам, че тази идея няма да събуди ентусиазъм в мнозина. Друго интересно нещо, което отбелязах, това, което казахте за договорите. И това ни връща към една френска традиция, договорната политика. Говорите за оперативни програми в регионите. Какво означава това? Ще сключвате договори с държавите членки и с регионите. Различни договор или ще бъдат това от комисията, между комисията и държавите и комисията и регионите или между държавата и регионите? Моля да ми извините е, за тези наивни въпроси, но нещата не бяха много ясни за мен. Благодаря, господин Ван Мистелрой. Благодаря за изложените идеи. Не знам дали тук се връщаме към азбуката, но може би ще успеем да осъществим това е с 50% от парите, с които разполагаме. Ако не се изграждат вече инфраструктури, не ми казвайте, че всичко ще се изразходва само за децата. Прочетете договора. Не, е, това разбираме от този прочит. Какво каза комисията, когато е, е, изложихте този договор. Комисията ви е платила, за да изготвите този доклад. Какъв е официалният статут на вашия доклад? Това е важно за нас. Наистина важно е да знаем какво мисли за този доклад Европейската комисия. Интересно е какво ще предприеме Европейската комисия. Ако тя а, стане по-силна, ще може да плати 95%, е, 100%, щом е толкова силна. Това е въпросът, който си задавам. Аз изготвих доклада за териториалното сближаване. А вие казвате, че то зависи от мястото. Но не могат да, всеки не може да развива дейност на определено място. Казвате, че трябва да се променят нещата по отношение на приходите но запазвате ли насоките от цел първа и втора? Председателката господин Вастинаро е последният е, оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Бар... Барка. Ще се върна към румънски предложението за реформиране на политиката на сближаване като че ли е началото на един дебат за облика на Европейския съюз след излизането му от економическата криза като се отчита всичко, което става по-настоящем в политиката на развитие и същевременно развитието на големите партньори, като Китай и Индия, които имат също политика за развитие и които имат също отношение към политиката за опазване на околната среда, научно-изследователската дейност и развойната дейност. И в момента Европейския съюз също зависи и от националните решения на държавите членки. но едно по-добро координиране в европейски мащаб предпочит, предполага и едно по-добро използване на а, Фонда за развитие на селските райони с прилагането на един интегриран подход като колегата ни Жан-Мари Бупи, който е докладчик, се спира в това отношение на Я трябва да fie instrumentul който се реализира в asemenea политика. На съвместното управление и партньорството. Разбира се, трябва да търсим един идеален резултат от преговорите, които започнаха в началото на 2009 и ще свършат в края. Това са преговори между... с представители на държавите членки. И се надявам, че новата комисия, която ще изберем тази година, ще бъде добра, ще бъде идеална, но не знам дали ще успеем да е това. Надяваме се, че след това развитие, все пак европейското измерение ще е по-важно от националното. Надявам се, че до година ще обмислим и ревизията на бюджета по средата на периода. Нашия парламент ще трябва да обмисли и политиката на сближаване след 2013 година. Ще преразполагаме тогава с нова обща финансова рамка, нови стратегически насоки и ще има отнови преговори и пак ще има препятствия. Питам се как ще съчетаем толкова разнопосочните интереси на старите и на новите държави членки в новия контекст, в който пропаста между тях се задълбочава поради економическата криза. Смятам, че възоснова на това ваше проучване ще можем да се доближим до едно задоволяващо всички решения. Благодаря ви. Благодаря, господин Барка. Да, Един от основните въпроси е, коя е основната критика? А, а, ние знаем, че в Световната банка а, беше публикуван един а, доклад, географски доклад, в който а, който гласи, че всички такива на специфични места са против пазара, защото така това спира свободните потоци от капитали и има зони, в кои, които не са благоприятни за а, економиката. Затова в доклада се казва, че би било голяма грешка а, да а, е, се търси конвергенция, сближаване на всички региони. Не може да се търси сближаване на доходите на глава от населението в политика. Това не, трябва, не би трябвало да бъде цел на политиката на сближаване и това е очевидно, ми се струва. Защо? Целите на тази политика, както и ни подсказва договора за Европейския съюз или както е записано и в Американската <laughs> конституция, е хармонизирано развитие за намаляване на а, различиите, което означава различията във възможностите на хората да се реализират или да се справят с промените. А, и не, и трябва да те очакват а, възможности, не еднакви, а подобни, иначе няма да функционира Европейския съюз. Независимо от това дали живеят в Европа, хората искат да видят първо когато тяхната област бъде засегната от проблем, бедствие, да имат инструменти да се справят с него. Това е първото. И тук, това е точно равнопоставеността. И второ, в Брюксел трябва да се направи усилие, за да се уверят, че е постигнат социално поносим стандарт на живота. Е, точно за това трябва да се говори за социално приобщаване. И това, за което говори е, председателя Барозо в своята програма, която доведе до неговото преизбиране, беше за правата на гражданите именно на това. И гражданите искат да знаят къде е прага? на какво могат да се позоват, като защитават правата си на национални елементи или на европейския? Трябва да знае, че и на двата. равнището на живота също трябва да видим как ще се измерва национално, в европейски мащаб. И, и всъщност точно това имам предвид, като говоря борба с различията, с неравнопоставеността. Но това няма нищо общо с намаляване на разликата в а, брутния вътрешен продукт на глава от населението. А, това не може да се уеднакви. И, и ако падне борсата в Лондон, а, това няма да, да отрази непременно в друга а, държава примерно в, БВП на глава от населението в Лондон и в Сицилия са, са съвършено различно. В Лондон борсата пада, в Сицилия нещата свърват добре. Защо трябва да искаме винаги те да са, да ги сближаваме? Това не е добра мярка. Защо? Ние, ние знаем, че така наречената крива на Уилямсън, една, една, ако една област се, в даден момент се развива, след това може да изостане. И, и за това този критерий за сближаване или за сравнение на регионите не е удобен, не е удачен. Така че благодаря ви, че наблегнахте на това. За мен е, това е много важно. По отношение на многосекторния подход, напълно съм съгласен с вашето изказване. И мисля, че когато трябва да се направи предложение, наистина ще бъде трудно трябва много добре да се координират. По отношение на договорите, Да, казвам, договори с държавите е, членки и регионите. Има два вида договорите. Едните са с управляващите органи и другите са с цялата държава е, членка за координиране на проектите. един вид договорите не са задължителни, може да са хубави. И това, което се предлага всъщност в доклада е да има два различни вида. За всяка една държава членка да има един договор, подписан от комисията държавите членки и в много държави членки и от регионите, да държавите, които имат федерална структура, е, примерно Германия, Италия, там регионите задължително ще трябва да приподпишат такъв договор. В други държави може би не. И също времено един договор между комисията и държавата членка за оперативната про програма, как да се избегне риска от дублиране? От една страна ще имаме националната рамка и договор за нея и ако трябва да стартираме програмата по-рано, ще подпишем договори за това едновременно. Нали, договор, националната рамка и договора за оперативната програма. Сега, тук, понеже казахте, че са, са ми платили комисията, не са ми платили. Не, не казвам, че не са щедри в комисията for my cause to come here uh, in a lovely Derby uh, uh, uh which, uh, hotel, which is in front of. Надявам се, че. Uh, on loan by the Ministry of Economy and Finance of my country. Um, so. Всъщност бях натоварен с тази задача от Министерството на финансите на Италия. А по отношение на инфраструктурите не искам да остане някакво недоразумение. Инфраструктурите са много важен елемент от стоките и услугите. И наистина не, не може да се провежда успешно обучение без да имаме училища или болници. И видяхме колко е пагубно да няма инфраструктури. Видяхме това в моята страна. Но това не е цел, това е средство. Инфраструктурите, е, инфраструктурата е много важен инструмент, за да постигнем други важни цели. Така че аз не се стремя да определям някакви мъгляви цели, за определене на качеството на живот или благосъстоянието. Съществува ефективния модел, растежа, както и модела равнопоставеност, максимален брой хора да могат да се ползват от тези блага, да имат приличен живот. И трябва да двата модела да имат допирна точка. Що се отнася до комисията, на сайта на Генерална дирекция Регио имате доста информация. Имаше изслушване, на което присъства експерт от Международния валутен фонд. И той наистина беше силно впечатлен от събостта на комисията ни каза, всъщност, вие подписвате бланкови чекове, давате безплатно средства ние му обяснихме, че има много процедури, които, много изисквания, които трябва да се спазват, но му беше много трудно да разбере колко е трудно на комисията да откаже на държава а, разходи в определена посока. Ако нямате правилен, правилен механизъм за разходване на, на средствата и за контролиране на тази дейност, да речем в образованието, няма да предоставяте изобщо средства в тази област. Ние въобще не казваме, че може да осъществяваме политиката без да разполагаме с съответните институции. Е, наистина едно понятие е, диверсификацията между държавите. Термин, който не се използва често. Обикновено се казва, че е, това не е правилен подходящ подход – но понякога той е необходим в дадена държава, в която има конкретна специфична ситуация, която не съществува в другите държави. И в някои случаи трябва тези, които не разполагат съответната институция, да я изградят, да я въведат. и дадена държава, ако разполага... Вероятно не съм достатъчно ясен. Не предлагам да се промени сегашния механизъм по целите. А що се отнася до последния въпрос? Действително, комисията ме а, ни възложи този а, доклад, но това беше в контекста на бюджетния контрол. И наистина близките 7 месеца трябва да напреднем значително. Председател, благодаря много. Ще помоля преводачите да останат още няколко минути след 18.30. Идната година ще обсъждаме бъдещето на реформата. Ще изслушаме комисията ще имаме изслушвания. С вас днес след обед проведохме едно такова мини изслушване. Може би ще имаме удоволствието е, отново да бъдете сред нас. Uh, Благодаря ви много. Можете да останете още минута-две, за да приключим нашето заседание. Изчерпахме точка 13. Е, по точка разни, има ли желащи да изкажат? Няма. Точка 15, дата на следващото заседание. На 3 и 4 ноември. На 3 ноември е след обед, на 4 сутринта. Благодаря ви много за участието на нашето заседание през тези два е, дни. Благодаря на